Je voudrais vous indiquer que помирението или заседанието за помирение между Комисията по бюджета и Бюрото на Европейския парламент завърши с споразумение вчера след обед относно проекто бюджета за 2016 година. Бих искала да благодаря на Жерар Депре, нашия докладчик, който отстояваше много твърдо нашите позиции и, изпълнихме задачите, които ни бяха възложени от комисията на основа на правомощията. Тоест, извънредните разходи за сигурност, безопасност и киберсигурност трябваше да бъдат включени в една обща сума от 15 милиона евро, а другите разходи ще се увеличат с 1,6%. Постигнахме целта си, макар и по, по някои от тарата да не постигнахме денодържие. Бих искал също така да ви съобща с удоволствие, че вчера на мини-сесията на Европейския парламент бе гласувано почти единодушно изменението за 21 милиарда кредити за плащане, за поети ангажименти от 2014 година. И бих искал също така да благодаря на госпожа Томай, господин Китриш нашите докладчици, които бяха а, подкрепени от господин Фернандеш, който пък а, посвещава 150% от времето си на бюджета. Надявам се, че протокола от 1 април е ще бъде прието, всъщност ще го приемеме на следващото а, заседание. Сега давам думата на господин Дюнано. Доклад за риболов. Да, става дума за становище за Комисията по рибарство, която е водеща в тази област. Както знаете, съв съвета предостави на Европейската комисия правомощия да води преговори с Мадагаскар в областта на рибарството. На 19 юни 2014 година преговорите завършиха. Парафиран бе протокол и ние трябва да го одобрим. Главната цел на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз в риболовната зона на Мадагаскар – и да се задълбочи сътрудничеството между Европейския съюз и Мадагаскар с цел развитие на политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в интерес на двете страни. Що се отнася до отражението върху бюджета, става дума за 6 милиона 602 хиляди евро до 2018 година няма проблеми с този протокол, така че аз ви предлагам да а, излезем с положително становище, което да предоставим на Комисията по рибарство. Иска ли някой да вземе думата по тази точка? Господин Парон, благодаря, господин председател. Съвсем накратко, зелените подкрепят предложението на докладчика, но бихме искали да се добави и а, а, една а, бележка. Бихме искали комисията да докладва на парламента и на съвета за а, начина по който се изпълнява този протокол и да се извърши една експост проверка на изпълнението. Да, казва председателят, наистина необходимо е да се добави тази точка. Pardonnez-moi. Euh, je vous... Е, Секретарята уточнява, че при подобни споразумения можем да бъдем за или против, но не могат да се внасят изменения. Може би да се добави съображение с, и с него да поискаме от комисията да а, представи съответна оценка, така че няма, но нямаме възможност да внасяме изменения, така че не можеме, няма нужда и от срок за внасяне на изменения. Значи просто няма смисъл да си губиме времето. Така, всичко ясно ли? Е? Радвам се. А сега давам думата на господин Фернандеш.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 за преговор с Република Кабо Верде. Тук става дума за протокол и в рамките на този протокол ние опитваме на базата на научни данни и възоснова на комисията за улов на риба в Атлантическия океан да се съобразим с отражението и последствията като като сумите от 550 270 евро са съответен принос за следващите години. По този начин ние оказваме подкрепа на политиката на рибарство в Кабо Верде. Потом с тези суми ние ще осъществим целите на международната политика в областта на рибарството. Предлагам да подкрепим текста, така че протоколът да бъде придвижен напред. Merci, Благодаря, господин докладчик. Откривам е, дискусията. Кой би желал да вземе думата? Господин Таран. Е, страшно съжалявам, че нарушавам правилника и внасям изменения в е, доклад, но групата на зелените и по-специално онези от аз, които се занимават с е, рибарство сме категорично против включването улова на акули в а, е, този документ задължен. Не знае дали това ще бъде възможно, но сме задължени да възразим на подобна идея. Ще спра до тук, защото преди 15 години аз самия се занимавах с риболов в Кабо Верде. Голямо удоволствие беше, но това да не влиза в протокола, ако обичате. Благодаря, господин председателю. В комитета по рибарство много обсъждахме въпроса за акулите колегата Таран може би ще осъзнае до следващия път, е, е че не му е тук мястото. Единственото, което мога да кажа, е, че ще поздравя нашия докладчик за успеха на футбол, футболния матч на футболен клуб а, Порто срещу Байерн Мюнхен. Е, е, да, ще видим как ще се развият нещата и с Париж Сен Сен Жермен. Очакваме на срещния матч в Париж сега, да видим какво ще стане. А, така, сега разбрахте, че за подобно съгласие изменения не се предполагат, можете да гласувате да, за или против, но ако искате да внесете нюанси, добре, мисля, че сега мога да представя, дам да на госпожа, Георги, на госпожа Георгиева за плана за плащания. И преди да дойде госпожа Георгиева, ще представя становището, което трябваше да изготвя относно подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване потенциала на Лисабонския договор. Това е проекто становище, което бих искал да предложа на вашето внимание. Лисабонският договор и съдържанието по-скоро на Лисабонския договор се прилага само частично в областта на бюджетната политика тъй като не разполагаме все още с собствени ресурси. Затова аз смятам, че трябва да приканиме Европейския е, съвет да се позове на 40, член 48.7 и член 312.2 на договора и да се откаже от правилото за единодушие когато се приема следващата многогодишна финансова рамка. Европейският съвет не разполага с правомощия за упражняване на законодателни функции и тази забрана ясно е залегнала в член 15.5 от е, договора за Европейския съюз. Така че съжалявам, но че при приемането на МСР за 2014 и 2020 година Европейския съвет се намеси в съдържанията в нарушение с законодателните прерогативи на парламента. Съжаляваме, че европейския бюджет се сформира предимно чрез национални вноски, а не чрез действителни собствени ресурси, както това се предвижда в договора, още от договора от Рим. И приканваме съвета да се върне към духа и буквата на закона. Осъждаме също така натрупването на забавянето в урежданията на задълженията – тъй като просто сме в нарушение на разпоредбите на членовете 310 и 323. На практика това е удар по имиджа на Европейския съюз. Спомняте си, че се опитахме да постигнем помирение, тъй като не успяхме да постигнем споразумение по време на помирителния процес. След това бе организиран трилог и трябваше да потърсиме е, решение относно изплащането на непогасените е, фактури. Механизма за подкрепяне на платежния баланс, Европейския механизъм за финансово стабилизиране на инструментите за външна политика и макрофинансовата помощ на практика поставят Съюза в положение на задлъжняване. И това противоречи на духа на договора за балансиран бюджет. Договорът предвижда също така възможност МФР да се приеме за период от 5 години, а не за 7. Така че ние бихме искали следващата мефере да бъде приета за срок, който да отговаря на мандата на европейските депутати, т.е. 5 години. Трябва да бъдем е, много твърди и ясни, защото председателят на комисията заяви, че за следващите пет години не възнамерява да предложи изменения на договора. Така че нека се възползваме от потенциала заложен в Лисабонския договор изцяло и ефективно. Така, сега нека да обсъдиме господин Денано. Господин председател, изцяло подкрепям казаното от вас – относно националните вноски и необходимостта за собствени ресурси. Трябва да бъдем много твърди по, е, при решаването на този проблем. Абсолютно съм съгласен с вас. Но питам се, защото аз лично не съм е, експерт, е, Европа има ли възможност да а, вземе заеми да, за финансиране на плана Юнкер и за извършване на ремонт и закупуване на някои сгради. Бих искал да обсъдиме този въпрос. Не съм експерт, повтарям, но ми се струва, че, че въпросът заслужава нашето внимание, господин Али. Али. Благодаря, господин председател. Ние изразяваме съгласие с казаното от вас. Представения ни документ съдържа елементи за плана за плащане, който ще върне европейския бюджет към състояние на устойчивост. Разбирам, че положението е изключително важно не само за проекто бюджета, но и за предприемане на определени мерки, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще различни фактори бяха споменати за периода 13-14 година, е, които обаче нямат същото отражение върху европейския бюджет. Е, е, както очакваме 15-16 година вече нещата да се оталожат. Планът за плащане ни дава възможност за добро е, управление на бюджета в бъдеще. Е, говорим за настоящия цикъл на приложение на политиката и съдържа възможности и предложения за изглаждане на е, отклоненията, което е важно за целия програмен период. Мисля, че трябва да обмислим още една възможност която да се обсъди на подходящ форум. Какво имам предвид? Евентуална възможност за промени по отношение на многогодишната финансова рамка. В момента е, е, МФР се, е, МФР се подготвя всеки 7 години. Дали да не помислим за възможност за система на поетапна работа, като всяка многодишна финансова рамка, да има сходна структура се известно покриване между тях. Това ще доведе до смекчи, до естествени е, отклонения нагоре и надолу. Също така е, имам още няколко предложения. Няма да се спирам на тях, но смятам, че правилното приложение на такива мерки е, ще доведе и следва да доведе до избягване на повечето широко разпространени проблеми, с които се сблъскахме и като комисия по бюджета в края на 2014 година. Надявам се по този начин да си спестим подобни проблеми за бъдеще. Благодаря, господин Али. Сега а, ще приключим този въпрос. Господин Тонгра има думата. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Разбира се, е, становището е кратко. Е, аз общо взето подкрепям идеята за съкръщение на МФР, което ще доведе до припокриване с мандата на парламента и това ще улесни нещата. Е, стъпка напред ще бъде и е, промяната по отношение на вземането на решение с единодушие. И все пак, като парламент, ние трябва да излезем с становище, като съответно поемем и нашите отговорности, защото понякога ми се струва, че нямаме общ анализ на проблеми да и да ги споделяме. И като говоря за това, имам предвид не само за парламента, но и за съвета. Някои видове плащания са пример за това. И мисля, че проблема е осъзнат и в парламента, и в съвета. И това ще ни даде възможност да направим пробив и промяна. Що се отнася до ресурсите, мисля, че това е наистина добър начин да постигнем консенсус. Ще се позова на становището на групата Монти. В това отношение е, отново в духа на консенсус за споделяне на резултатите от анализи по различни проблеми. И накрая е, съзирам редица възможности, които това го казах и на семинара по бюджета. Виждам, че съществуват възможности. Например, бихме могли да имаме съвместна или споделена група Монти за многогодишната финансова рамка. Това го казах също на семинара и бихме един момент моля да направя справка с бележките си и наистина трябва да обсъдим е, положението е, относно това, което ни е необходимо да направим, за да осигурим съответни средства. Е, този въпрос е много важен и едновременно с това ми създава известно и притеснение. Това е дилема, пред която постоянно се изправяме и тук е място да споменим. Господин Танган, благодаря ви. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поздравя за това предложение, да, бъда в качеството ви на докладчик, защото наистина прав сте, трябва да засилиме демократичната легитимност на парламента. Новия парламент, новата комисия трябва да се наложат за многогодишната финансова рамка. Разбира се, трябва също времено да бъдем много гъвкави. Не. Но наистина много правилно повдигнахте въпроса за единодушието. Поздравявам ви като докладчик. Крайно време е да се разбере, че една държава членка не може вече да блокира важни решения, такива важни решения, като приемането на многогодишната финансова рамка. Така че трябва да поставим под въпрос а, а, това е единодушие, което в крайна сметка води до шантаж. А, а МФР е изваредно важен фактор за нашите съграждани, за бъдещето, за економическия растеж. Господин Деянош, от нас до заемите, наистина ако погледнете, около 45 милиарда са заетите средства. Заеми, които имат за цел да бъдат внесени в гаранционните фондове за поддръжка на платежните баланси както и помощите, които се отпускат на отделните държави членки в и извън Европейския съюз. Колкото до недвижимата собственост, спомням си какво каза един от съдиите от Европейския съд, тъй като не можем да заемаме пряко Люксембург, готов да помогне на Европейския съюз, създава се е, едни дружества, които могат да, взем, да вземат заеми и така нататък. Не смятам, че това е най-добрия подход в момент, в който Европа иска прозрачност и иска нещата да бъдат ясни. Господин Али. Ще поговорим за плащанията след малко. Госпожа Георгиева е тук с нас. Ще направим всичко възможно да постигнем едно по-добро управление и упростяване. Защото ако на, при всяка е, многогодишна финансова рамка преразглеждаме всяка отдолна програма, наистина ще имаме огромни проблеми. От една страна липса на средства в дадена година, от друга страна натрупвания следващата година, така че трябва да намериме подход, който да ни прекара плавно през целия е, период, без е, пикови моменти. А когато комисията търси заеми, кредити, обик... обикновенно не се посяга към неразпределените средства. Виждате, кога за ЕФСИ търсят се средства за гаранция не от кохезионните е, фондове или неразпределените средства, а е, се търсят средства от, в наднационалния пакет. Така че господин Фернандес, благодаря за казаното от вас също. Сега, проект Измененията ви моля да представите до 22 април. Ще гласуваме проекто становището на 6 или 7 май или на 27 май. А сега благодаря на госпожа комисара за това, че е, дойде тук да обменим мнения, за да е, поговориме споразуме, за споразумението за 2015 и коригираш бюджета. И тъй като постигнахме съгласие по това, че трябва да се създаде програма за изплащане на непогасените фактури. Благодаря ви, госпожо комисар, за това активно и ползотворно сътрудничество. Мерси, Василий президент. Благодаря, господин председател. I would like to start actually... Искам да започна с това, което се случи вчера при гласуването за коригиращия бюджет 2. Благодаря на Докладчиците господин Фернандеш, госпожа Талма, е, беше съвсем ясна насоката, която дадохте на парламента. Е, много на време реагирахте, така че този бюджет можеше да бъде одобрен. Както казахте, този план за плащане беше много важен за постигане на споразумението за годишния бюджет. Както ще видите в презентацията, ние искахме с този план да направим едно преосмисляне на бюджета. Е, това ще го правим и в бъдеще, защото по този начин виждаме значеващи проблеми. В тази презентация искам да се извиня предварително. Има, има някои промени в писмения вид на презентацията и в това, което ще кажа. Може би по-добре е да ме слушате, защото това, което е на слайдовете малко се от, отличава. Какво ще направя? Ще започна с дефинициите, а именно какво е закъснение на плащанията, кое е нормално, кое не е нормално. Ще говоря за е, тенденциите при различните функции, действията, които предприемаме и някои заключения ще ви представя. след което ще ме интересуват вашите коментари. И така, дефинициите. Какво е закъсняване на плащанията? А именно, това са неплатени сметки в края на, сме, на годината. Какво не се включва тук? Е, това са разходи, които вече са платени при предварителното финансиране. Какво е нормалното? Когато едни заявления са получени прекалено късно то и не могат да бъдат платени, това е нормално. Кое не е нормално? неплатени сметки, когато а, има е свършена работа. И така, да видим какви са различните функции. Е, функция 1b, която е функция, най-проблематичната функция. Какво ни показва графиката? Тук, тук виждаме много ясно какво е предизвикало проблема. Най-вече това са новите заявления за плащане през, новите, през новата година. Естествено, в края на годината, в края на програмния период, е, идват повече искания за плащане и когато през 2014 година е, програмите приключват, е, заявленията намаляват, но следващата година имаме дефицит в плащанията. Защо? Защото в новия програмен период имаме по-драматична бюджетна ситуация. Ние не се бяхме подготвили добре, достатъчно добре за плащане на предишните сметки. Какви са елементите тук? Интересно е за искания за плащания, които са получени през последните 10 календарни дни на годината. Е, там имаме увеличаване на тези искания, но също така и нивото на прекъснати плащания. Това ниво също се, увеличе, е, се е увеличило. Имаше опасение, че тук има изкуствено завишаване на броя на преустановените плащания, но в същото време трябва да кажа, че имахме много сметки, които трябваше да покасим, така че не бих казала, че това е основен фактор и предумишлено създадена ситуация. Нека видим как се получи ситуация, ситуацията с, в края на 2014 година как се получиха тези натрупвания с 29,7 милиарда евро. Това бяха 23,4 милиарда евро, които бяха искания за заплащания, към които се присъединиха и и, плащ, и бюджетни кредити за плащане. Тук стигнахме до 44% от бюджета, който, е, проценти, които трябваше да се платят. И така, както казах, е, общия баланс на неплатените сметки е около 25,7 милиарда. Информацията, която получихме от държавите членки, ни послужи за този анализ. За 2015-2016 година очакваме 38 милиарда да, изцеления, искания за плащане да, да бъдат получени. Това са 95% за, за финансиране на съответните оперативни програми. Основната част от е, средствата, които ще платим тази година, са около 35,4 милиарда, а 3,5 милиарда ще бъдат получени през 2016 година. През 2017 и 2019 година ще има 5% плащания, които ще останат да бъдат погасени. И много трябва внимание да отделим на края на периода на плащанията, които ще се случат тогава, т.е. след 2017 година. На база на бюджета за тази година, 2015, очакваме забавяне на плащанията на тази година. Ще имаме изоставане с 20 милиона. Това е очакването бюджета 2016 година трябва да включва 23,5 милиона, за да може да погаси плащанията от 2015 година, като останат само някои само 2 милиона да бъдат платени през 2000 2 милиарда, извинявайте, да бъдат платени през 2017 година. Има критични бюджетни кредити за задължения. Е, това е така, но искаме да покрием все пак е, финансирането на е, програмите 2014 и 2015 година. Нашата прогноза за 2016 година все още предстои. Да видим сега общата картина, как изглежда развитието на плащанията в кохезионната политика и какви са изоставанията там. Нашата прогноза е, че през 2016 година ще преодолеем проблема с закъснените закъснелите плащания, но само при условие, че имаме разумно управление на бюджета през 2016 година. Да видим сега функция 2. Тук в, фонда за гарантиране на финансирането на селското стопанство няма изоставане, при селско-стопанското развитие няма закъснение, но тук има риск за закъснение през 2015 година. Не трябва да работим с държавите членки, да няма забавене. При фонда за рибарство очакваме да продължим да се намалява забавянето 44 4 милиона ще трябва да бъдат платени тази година. Миналата година бяха платени 3 милиона и е, въобще непогасените сметки ще бъдат напълно уравнени през 2016 година. Има коригиращи мерки за функция 2, които предприехме. Които предприехме. Е, намаляваме. Е, целта ни е да намалим неплатените сметки, възможно най-много до края на тази година в рамките на тази функция. А, много лоша практика е да има забавяне на плащанията, но естествено а, това беше ефекта за забавянето на оперативните а, е, програми а, през 2014 година. И така да видим плащанията, които трябваше да бъдат е, направени тази година, те бяха направени в рамките на функция 1А. Функция 4. Това са различни инструменти. Това са инструментите за хуманитарна помощ. Те са е, изчислени на е, годишна основа. И благодаря на парламента, защото ние взехме тук най е, най-важното решение е, благодарение на което успяхме да, да постигнем баланс при бюджетните кредити за плащания. Когато ви е, погледнем инструментите за развитие, виждаме тук е, недостиг. Виждаме определени дефицити. Имаше корективни мерки, но те не успяха да предотвратят увеличението на, на натрупването на неплатени сметки. Този слайд тук е много важен. Какво се вижда тук? В функция 1а има тенденция на несъгласу... на, на съгласуване. Намаляваме е, неплатените плащания, но при функция 4 тенденцията е друга. И аз не разбирам защо всъщност се получава проблема. Когато говорим за бюджета 2016 година, много важно е да признаем, че не може да правим нещата, които до момента сме правили, т.е съвета да намалява бюджета за функциите, които не отиват, не, не връщат пари директно за държавите членки. По този начин ще подкопаем много важни програми, програми, които са важни за нашата сигурност, за хората, които подкрепяме. Вчера имахме отново минута мълчание памет на бъженци, които се бяха отдавили в опит да достигнат Европа. И трябва да подчертая, ако не предприемем решителни усилия да решим проблема в неговите корени, той ще продължи да съществува. Това е неразделна част от нашата политика за сигурност. И така, да преминем към посланията, е, които мога да отправя. Е, това е активното управление на плащанията. Е, много ясна. Ние не може повече да да оставим бюджета да се развива самостоятелно, трябва активно да го управляваме. Това направихме тази година и ще продължим в бъдеще така. Е, ще планираме много ясно цялата година, ще предприемаме бързи действия за плащане и ще намаляваме ще намаляваме сумите, които не са платени и ще управляваме по-внимателно предварителното финансиране. А, когато имаме много пари, можехме да си позволим 80-85% предварително финансиране на организациите. За малките организации предварително финансиране това е необходимо, но за големите организации това не е. За бъдещите пред... ще заложим обаче само 40% предварително финансиране. И така ще се по... ще е, регулираме по-добре сроковете и ще се съсредоточим върху обществените поръчки. Аз ще предпочета в бъдеще да предприемаме по-малко от тези мерки, а ще се концентрираме върху мерките, които току-що споменах. И така, какви са заключенията от нашата работа до момента? В рамките на това, на къде се насочваме, започваме да намаляваме неплатените сметки в функция 1b. И тук повтарям това, което казах преди малко, на базата на е, информацията, която получихме. Е, формулирахме един бюджет 2016, който бюджет е много разумен и който ще ни позволи да платим неплатените сметки. Мисля, че това е добра основа за намиране на споразумение по бюджета 2016 между трите институции. Е, трябва ни бюджет, който да ни позволи да си плащаме сметките и ни трябва бюджет, който да ни помогне да предотвратим по-драматични ситуации в бъдеще. Какви са нашите полуки? Опитахме се да бъдем тук кратки и прецизни. Най-напред споразумението по, да, по бюджет 3 беше много важно за стабилизиране на бюджета. Какво направихме тук? Бяхме много критични, защото в противен случай ще се озовем в ситуация, която нямаше да може да плащаме никакви непогасени сметки. На следващо място, управлението на бюджета. Тук нашата полка е, че трябва да, бъдем, да прилагаме разумни мерки, колкото е възможно, то когато е нужно. Според мен това е по принцип нужно. На трето място, приложение на кохезионната политика бързо. Това е нещо много важно, за да може всички процеси да протичат гладко. Не бива да има повторение на тази ситуация с неплатените сметки. Трябва да помагаме е, на държавите членки да абсорбират редовно и последователно е, сметка, е, средствата от Европейския съюз. И на следващо място одобрените е, е, е, одобрените средства, бюджетни кредити трябва да бъдат достатъчни. Това е ясно. Ние се опитваме да подобрим нашата прогноз, нашите прогнозни капацитети, да подобрим нашата възможност да реагираме на ранно предупреждение, когато се задават проблеми. С това благодаря на добрата работа, която беше, за добрата работа, която беше свършена. Що се отнася до дискусията между институциите, а, мога да кажа, че тя се развива. Сега с интерес очаквам вашите коментари. Президент. Благодаря, госпожо заместник председател, за това, че ни представихте плана за изплащане на непогасените фактури. Според вас до година ще останат само 2 милиарда. В крайна сметка това е разумно. А 21 милиарда, които бяха останали от 2014 година, ще спомогне за това. Госпожа Гарна Завахова има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Еврокомисаря. Благодаря за представения документ и за това, че най-сетне имаме възможност да получим а, общ поглед върху изостаналите плащания. През последните години ние еднократно сме настоявали да се намери проблем за това. Днес поне виждаме базата за подобна работа. Какво всъщност става? Имам чувството, че това е моментална снимка на настоящата ситуация, но не знаем какво ни готви бъдещето защото през 2016 година не можем да имаме сериозно изоставане от е, финансовата рамка, защото повечето от тях резултират от е, политиката на сближаване. Така че в бъдеще тук ще имаме само малки е, сметки за плащане. Надявам се, че след 2016 година няма да имаме сериозни проблеми тъй като 14-15 година използваме средствата за изплащане на сумите по предходните години. Очакваме стабилизация за 2016 година, но вчера вече имах възможност да кажа, че има тревожни моменти. То не непременно за 2016, но 17, 18, 19 година. Защото като многодишната финансова рамка предвижда плащания по-низки от предвиденото и от това, което в момента се оказва като суми за плащане, което не е ненормално. Но в крайна сметка не бива да изпадаме в положение, при което да имаме сериозни разминавания. Но ако в бъдеще трябва да предвидим 20 милиарда от 2013 година, тук говорим за милиарди. Те това са важни цифри, така че трябва да почерпим средства от финансовата рамка и това да бъде заложено в нея в самото начало, а сега забавяме изпълнението на програми чрез плащането за тях. Сега, ако 2016 година ще се окаже оазис в пустинята, оставаме с впечатление, че нещо липсва, надявам се, и съвета да има това усещане. Какво ще трябва да стане в бъдеще? За какво трябва да помислим от сега, за да предотвратим подобни явления в бъдеще? Знаем какво стана в края на финансовата година. Миналия път знаем какво ни очаква в края на тази финансова рамка. Има някои тревожни важни за мен момент. Например, 3 милиона евро глоби за забавени плащания при цялата сума, за която говорим. 3 милиона може би не са много пари, но не мисля, че прави чест на Европейския съюз да имаме такива плащания. Ние сега очакваме плана Юнкер и предложението за обсъждане пред Европейския парламент. Не Нека не забравяме доверието. Доверието намалява, а това е истинска черна точка в изпълнението на европейския бюджет. И още нещо. Не можем да си позволим в функция 4 да нямаме забавяния. Да, вие го казвахте с основание, но положението, в което се намираме и развитието в областта на външната политика, навежда на подобни мисли. И още нещо, говорите за предпазлив подход. Вие сте част от нашия финансов, финансовото управление и трябва да знаете как да се действа. Но нека не забравяме въпроса какво ще стане а, и дали то няма да е в разраз с политическите решения, които ще се вземат тук. Говорите за внимателно сближаване. Трябва да помислим за нашите задължения. Ние трябва да изпълним съответните плащания в зависимост от вида, как ще изгледат тези плащания, ще дойде и отговора на въпроса как всъщност да работим. Да, от вас чуваме разумни, положителни неща и все пак не бива да има забавяне при изпълнението на програмите защото това не е възможно, ако нямаме средства. Още веднъж благодаря за свършената работа, но все още не сме напълно доволни. Благодаря. Благодаря, господин Благодаря, господин председател. Аз искам да задам също един въпрос на госпожа заместник председателя на комисията. Искам най-напред да благодаря а, за това, че тя се е погрижила за този проблем. Тя не го е създала, а се старае да намери решение. Това е чудесно. И така, системата на финансиране на Европейския съюз трябва да се преосмисли. Имаме нужда от собствени ресурси. Не бива да сме зависими от политическата ситуация в държавите членки. Моят въпрос е, преди няколко месеца имахме френски и испански представители на националните парламенти и те казаха, че имат същите проблеми, те не могат да се плащат сметките. Затова трябва да се запитаме, кой носи отговорност в държавите членки за плащането на сметките. В някои, държавите, в някои държави членки това са самите държави, в други държави членки това са отделните единици, например общините или пък болниците и други и, е, субекти. За това трябва да се запитаме за отговорността. Всяка държава членка би трябвало да обясни своите проблеми. Мерси, месье Ванка. Месье Депре. Господин Депре има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви за това много ясно, дидактично и точно представяне на нещата. Първият ми въпрос обаче ще продължи е, изказването на госпожа Гонал Гарсъл. Така, през 2016 година нещата ще се подобрат, това е добре, но нищо не се казва за и. 17, 18, 19. Тоест разбираме, че 2016 година ще бъде изключение или нещо не съм разбрал. Защото между поетите ангажименти и плащанията разбирам, че има някакъв проблем. Така че из, из, извинявайте, може би не... доколкото разбирам, вие казвате, че това е план за а, а, ликвидиране на непогасените фактури. А вие всъщност ни казвате какви ще са тенденциите по-скоро. Е, вашите техники, технологии, според мен са много интелигентни, виждам ги тук, но съжалявам и съм малко разочарован, но не виждам къд, на къде отиваме, какви са насоките до края на многогодишната финансова рамка за погасяване на неплатените фактури. Не виждам технологията, методологията. Не, не, виждам какво искате да направите, но не виждам, че според мен това не е план за погасяване на а, неизплатените фактури. Бихме искали да знаем какво ще стане през 2017, 2018, 2018. 2019, дори до 2020. И втори въпрос. Вчера се изказах по въпроса вече. Е, в момента сме в подобно положение, защото като че ли на всека седма година започваме от нула. Това ли е най-доброто решение? Не можем ли например, да разгърнем нещата във времето. Знаете, че примерно Сената или парламента в някои страни се и провеждат частични избори за една трета, половина и така нататък. Не може ли за някои, някои програми да започнат в друг момент. Нали? Някои да започнат с приемането на многогодишната финансова рамка, а други друг, през други години, за да можем да имаме някакво предвиждане и дългосрочно виждане. Защото инак ще имаме пикове, тъй като, как, както знаете, изи, започването, съществяването на програмите изиска известно време. Така че вие казвате 2016 долу, 2017 горе пик, е, така че като че ли малко се играем на топка тук. Така че задавам ви въпрос на вас и на колегите. Това какво е предвиждане, прогноза или план за погасяване на неизплатените фактури? Господин Фернандес има думата. Благодаря, господин председателю. Добре дошла, госпожо еврокомисар. Искам ясно да подкажа и да подчертая, че ние не, тя наистина полага усилия за намиране на решение, да бъде наш партньор в търсенето на решение на тези проблеми. Наистина трябва да потърсим окончателно решение на тези проблеми, защото постоянно говорим за технически проблеми, свеждаме ги до там, до тях, но в крайна сметка нещата опират до политически е, политическата воля на съвета е, все се казва, че това трябва да се плати. Тази рамка не е толкова голяма обикновено. Не е необходимо да казваме, че поетите съдължения трябва да се платят, да се платят напълно, в срок. Става дума наистина за доверието в Европейския парламент. Пилеем тук твърде много енергия, за да се занимаваме с тези въпроси, които, които не би трябвало да бъдат проблем плащанията, за които сме поели задължения, трябва да се платят. Това не би трябвало да поражда проблеми. Един основен принцип е поемеш ли задължение, изпълняваш го. А задълженията в рамките на многогодишната финансова рамка трябва да бъдат изпълнени. Е, по този въпрос има съгласие и в съвета, и в комисията, и в парламента, и в държавите членки. И не можем да приемем, е, че един от начините за плащане е отлагане на проблемите не може това да бъде решението, като да речем програмите не се откриват или не се откриват и не се прилагат важни части от програмите. Това трябва да се избегне. Трябва да говорим за нашите приоритети бюджета за 2016 година трябва да бъде определен и е, подготвен. Ние трябва да разполагаме с съответни средства и рубрики и за образование, и за заетост, и за изследвания, и образование не бива да забравяме и солидарността, вътрешна и външна. Това е свързано и с въпроса за сигурността в Европейския съюз. И още нещо, което е важно. в крайна сметка го казва се, че за всичко е виновна политиката на сближаване, кохезионната политика, функция едно б което не е вярно, защото всичко това е резултат от приети правила. Политиката на сближаване и въпроса за плащанията често проистичат и от успешното освояване. Понякога имам чувството, че се поемат само а, ангажименти за плащания, за които се надяваме да не се наложи да се осъществят. Факта, че сега имаме тези плащания и те трябва да бъдат добре освоени и са добре освоени, е знак за качеството на нашата политика. Нека не запомним, че политиката на сближаване е, означава и солидарност, означава и изследвания и е, изследователска и развойна дейност, означава и много други моменти, за които не бива да забравяме. Постоянно се казва за всичко е виновна политиката на сближаване. Има обаче прав правила N плюс 1, N плюс 2, N плюс 3 и така нататък. Нека не забравяме нещо. Вчера решихме, че ще бъдат одобрени 21,1 милиарда евро за годините 2015, 16, 17. И този план, за когото се надяваме да бъде приложен и доведе до изчистване на сметките, дава възможност за решаване на проблема, без да подценяваме поетите задължения, без да ощетяваме приетите програми. Ако дадена програма не бъде стартирана, не се даде възможност да се освои, можем да кажем, програмата не показа желание, резултат няма смисъл да я финансираме и ако се смята, че това е начин за работа, нека го кажем. Това е моята надежда. Трябва да намерим начин на работа, за да обсъдим обективно своите приоритети и задачи е, искаме програмите да се реализират и в крайна сметка трябва да бъдат платени поетите задължения. Не би трябвало да се стига до това. Благодаря на господин Фернандес, господин Колмел. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря госпожо заместник председател, че дойдохте днес при нас и ни обяснихте някои от дефинициите. Това беше важно. Също така ни казахте какви са тенденци, тенденциите, какви са нашите средносрочни цели. Но бих искал да направя някои критични е, бележки. Имаше много слова, които сочеха по-скоро желания. Е, не видях конкретни мерки, мерки, които трябва да приложим, е, конкретни числа ми липсваха. Например, каква сума смятате, че ще може да бъде отделена за покриване на неплатените сметки. Какво наистина може да отделим от бюджета за плащане на тези сметки? Трябва да назовем конкретни цифри, защото в противен случай нещата стават обтекаеми. Искаме устойчив бюджет. Добре, но тогава всеки може да тълкува числата както си иска, ако, ако те не са заковани. И така, как конкретно ще се плащат неплатените сметки. Естествено, имаме е, тази статистика, тази графика, коя, които представихте. През 2016 година ще има само 2 милиарда евро, които няма да са платени. Добре, но как ще се случи това? Е, би трябвало доста бързо да се каже, имаме ли повече приходи. Аз не смятам, вие също казахте, че е, не смятате е, приходите на Съюза да се увеличат, в такъв случай е, трябва да поемем по-малко задължения за плащане, за да може да платим несплатените сметки. Но това трябва да се каже. Не може да е, има изказвания от колеги, като например Една успешна политика означава много, провеждане на много програми. Да, това е така, но тези програми трябва да бъдат финансирани и трябва да може да си ги позволим. Ако нямаме е, парите за това, е, то означава, че не може да провеждаме тези програми. Тоест, е, трябва да видим общата перспектива. Искаме обвързващи цифри и ясен път как ще стигнем до, тази, до тези 2 милиарда. В противен случай тази многогодишна финансова рамка ще приключи и накрая ще установим, че не са се изпълнили нашите желания и пожелания. Благодаря. Сега бих искал да помоля госпожа Георгиева, тъй като предполагам, че трябва да си тръгнете по някое време. 10 и половина ли ми казахте, че трябва да тръгнете? Има още 6 желаящи да се изкажат. Затова много ви моля, бъдете кратки. Господин Левандовски. Thank you. Thank you, Commissioner, for your... Благодаря, госпожо Еврокомисар, за оптимистичното огън а, за оптимистичния план а, и коригиращия бюджет. И все пак ми се струва, че по точка 7, по слайд 7, ако позволите да го видим, ми се струва планът и прогнозата е твърде оптимистична. Мисля, Е, става дума за функция 1Б за периода 15-16 година. Е, не съм сигурен, че това имах предвид, но какво имам предвид? Е, става дума. Тук тази информация беше малко подвеждащо представена. 35 милиарда евро, които се предвиждат за плащания през 2015 и 3,5 милиарда за 2016 година. Нашите всъщност прогнози са 48 срещу 18 18 милиарда за двете години, но да речем това са различни прогнози. Е, става дума за 90% от е, пакета. Е, би трябвало да е малко повече. Ние имаме и изменения за МФР Струва ми се, че това, което предлагате тук е твърде оптимистично, но желая ви на добър час, да но успеете би било чудесно, ако постигнете с това развитие. Въпросът е какво става след 2016 година и така наречения фронтлоудинг. Имаме програми за сближаване, за регионално развитие и в годините 18, 19, 20 в края на прогнозния период аз очаквам да имаме известни напрежения. Но все пак благодаря ви за това, че излъчихте опремисли. Господин Тонга, благодаря, господин председател. Е, искам да бъда положителен, но трябва да проява и критичен дух. Нека обаче да видим е, как може да се промени фокуса към държавите членки. Те трябва да се задействат и да действат разумно. Е, видяхме някои добри елементи в плана за плащане. Бе казано, че трябва да имаме да разширим хоризонта си след 2016 година. И това тук е проблемът на комисията, че данните, които ам, се предлагат, са не винаги надежни. Дали това са истинските цифри, дали те ще се променят и ако те се променят, какво означава това? ще има ли повече бюджетни кредити за плащания? Миналата година си спомням, си спомням, е, че бе казано да, е, има стабилизиране на е, този недостиг на този дефицит, след това обаче имаше увеличение на дефицита. Хубава е тази прогноза, но тя е несигурна. На, на следващо място искам да кажа, ако достигнем нивото на плащанията, което казахте, а, нивото за 2016 година. Той е все още предмет на преговори. В тази презентация обаче виждам основния проблем е неплатените сметки. Държавите членки имат определен интерес, той е финансов интерес, но аз бих ви помолил да видите нещата и от структурен интерес, защото структурата е важна, тя трябва да бъде укрепена, това няма да се застъпи от държавите членки и те не са заинтересовани от това. Госпожа Тома. Мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Георгиева, за оптимизма и за вашето упорство. За съжаление, обаче, ще, ще трябва да продължиме нашето сътрудничество и да се виждаме често. Защото, както правилно отбелязаха колегите, това, което ние вие представихте, не е достатъчно. Първо, има едно нещо, което не разбирам. Вие обяснявате в документа, който представихте, че през 2016 година ще има значителен спад на дълга. Хайде да... Това е думата буама. Този спад, как си го обяснявате? Защото просто ще платиме непогасените фактури от 2007-2013 с средства от 2014-2020 или просто а, не ще се случи нещо друго и няма да има фактури за плащане. Как, как, откъде идва този стат? Това беше първото. И второ, и вие го казахте, но и колегите го споменаха, имаме обикновено концентриране в края на МФР. Така, сега така е, това е договора. Нашата бюджетна практика обаче почива на МФР, а не на годишен бюджет. Тоест, ние трябва да имаме прогнози, трябва да предвиждаме. Така че вчера гласувахме за 21 милиард. Значи, знаеме, че в началото 2017, 18, 19 до 2020 ще имаме едно, една концентрация от плащания. Ще имаме много плащания. Тоест, трябва да имаме една по-широка, по-дългосрочна визия. 2016 казвате Е, ще, ще има спад, ако бюджета е разумен. Но аз смятам, че бюджета от за 2016 година трябва да бъде бюджета за изплащане на погасени фактури. Господин Торвалс. Благодаря, господин председател. Като ви като чух е, е, това, което казахте, мога да кажа, че не беше много е, приятно. Виждаме цифрите в функция 4. Това е просто какво трябва да направим, но за което нямаме средства обаче. Ако разгледаме записаното в функция 4, еми откъде ще вземем парите? Не знаем какво трябва да се направи. Господин Тарлов, благодаря ви, господин Марчи. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря за вашето изказване и за това, че е, така лично се е, участвате и помагате на нашата комисия да намериме решение на един политически проблем. Но политическата отговорност лежи и тя е в ръцете на Европейският съвет. Защото това не е точно решение, това са полурешения за разрешаване на спешни кризисни случаи. Но това, което трябва да, да направим е да търсиме дългосрочни устойчиви решения. Аз съм член на комисията Реги и Оттам също знам, че ще се сблъскаме със същия проблем за 2014-2020. Трябва ни дългосрочно решение, устойчиво решение. Значи, се връщаме към проблема за собствените ресурси. Е, това е проблем, който не е намерил решение. Европейският съвет трябва да направи някакво, някаква крачка, като по този начин спокойното решение на проблема. С задоволство отбелязах вашите думи относно миграцията, сигурността, помощта за развитие. Ние ще направим всичко възможно, средства да има за тези отрасли. Господин Али. Благодаря, господин председател, Госпожо еврокомисар, първо поздравления за чудесната работа, която сте свършили. Мисля, че във ваше лице ние имаме добър партньор като комисия по бюджета. Е, тръгваме по дълъг път е, и изпълнен с сериозни проблеми и тук искам да кажа, че този план за плащанията ни дава един добър обзор на целия предстоящ период и ни позволява, помага ни да извлечем полуки е, за бъдещото управление на бюджета. В допълнение към казаното от моя колега Жерар Дюпре и като се има предвид, че трябва да избегнем сериозни отклонения, е, тук специално става дума за кохезионната политика, но вие споменахте и много други фактори, е, за да се избегнат подобни ситуации, вие предвиждате мерки. И аз искам да попитам, какво мислите за един по-различен подход е, към многогодишната финансова рамка? В настоящата система рамката се изготвя веднъж на 7 години и приключва. Дали да не помислим, или вие какво мислите, за възможността да направим една застъпваща се система? като следващата финанс, всяка следваща финансова рамка покрива част от периода на предходната. Дали това ще помогне да избегнем тези пикове и спадове? Е, още веднъж ви благодаря и е, ви поздравявам за чудесната работа, която вършите, защото вие започнахте този процес с една по-различна политика в Европейския съюз по тези въпрос. Благодаря господин Али, пос... господан Греслер, последно изказване. Благодаря. Аз имам два въпроса. Защо е, има неравнопоставеност е, при бенефициерите? Е, при селското стопанство всеки получава парите си веднага, а в другите области хората трябва да чакат. Това е до някъде заложено в бюджета, но а, ако няма предварително финансиране от държавата членка, хората са в много лоша ситуация. Би трябвало да помислим за това на следващо място. Когато мислим кои сметки да платим първо, това според мен е една, едно добро е, управление на бюджета. Добре, Европейския съюз залага на иновация. Това е, може би, единия приоритет. И на второ място, външната политика. В тези области би трябвало да се насочат е, първите плащания. Бих искала комисията да започне да третира всички бенефициери, равнопоставено, но доколкото има неравнопоставеност, трябва да има по-ясни приоритети, за да могат парите да се насочат на там. Извинявайте, господин председател, е, Сега искам да се обърна е, директно към госпожа Гресле. Е, знаете, че съм сред бенефициентите, защото всъщност работя като фермер. Всичко това е документирано за разлика от минали години. Някой от бенефициентите са представени и други не, но разходите на един фермер в рамките на една година възникват половин или дори една година преди изплащане на преките плащани от държавите членки. И в момента имаме и такава бюрокрация, че регионалните администрации обявиха, че до сегашния срок за плащане между коледа и нова година няма да може да се спази, а нещата ще се проточат до юни следващата година. Тоест в бъдеще фермерите ще трябва да търсят кредите, кредити и да финансират предварително в много по-голяма степен, колкото по-рано. Сега, сега, значи има тук обмен между госпожа Гресли и госпожа господин Боги. Сега, селското стопанство е нещо по-специално и по-специфично. Знаете, че там е, бюджетната година приключва на 15 октомври. Госпожа Гресле. Искам само да не стигаме до легенди. Във всички фондове бенефициентите се публикуват, а само селското стопанство не. Защото за там имаме нужда от отделно законодателство. И сега като приключи този процес, стартиран от комисията, ще имаме еднакво равнопоставено третиране. Просто да сме наясно за какво говорим. Да, значи все пак мисля, че трябва да приключиме с обмена на мнения. Госпожо комисар, много набързо, ако обичате да отговорите, защото разбирам, че бързате. Но в крайна сметка това е само една първа крачка, един първи етап на сътрудничество. Мисля, че трябва да преминем от предвиждания към план. Истинска програма. 4 милиарда 700 милиона. Но през 2015 година ще има излишък от над 1 милиард. Защо този милиард и половина не е, не всъщност не послужи за намаляване на неплатените фактури, които да стигнат 23 милиарда Благодаря. Нека първо да отговоря на вашия въпрос. Нека първо да отговоря, да отговоря на вашия въпрос. Защото трябва да върнем тези средства на държавите членки. Сега ние говорим за бъдещето, за нови правила, но в момента сме длъжни тези средства да ги върнем на държавите членки. Но, нека да отговоря на три пъти. Първо, защо спряхме до 2016, защо не, не гледаме по-нататъка. Първо. по време на преговорите реш... решихме да направим анализ на профила на плащания от 2007-2013, като се допитахме до двете институции какво ще се случи какви мерки трябва да предприемеме, за да постигнем една уравновестена или поне приемлива а, сума на непогасени фактури. Разбираме, че а, че за в бъдеще най-вероятно ще има все още спадове, спадове пикове, спадове пикове. Когато започна трилога, казахме, че от тук нататък ще има редовно извършени прогнози и до 3, до, до 3 месеца ще излеземе с нашето виждане по нещата. Също време но обаче нямаме достатъчно информация, достатъчно е, надежна информация, за да можем да е, е, очертаеме бъдещи прогнози. Все пак е, трябва да имаме нещо наистина надежно, за да ви направиме предложение или да ви го изложиме. Така че мисля, че по-добре би било да се срещаме по-често с вас, с е, съвета, за да ви предоставяме информация и тази информация да служи за е, приемане на мерки за по-ефективно управление. Е, вие ме попитахте, защо ще има спад? Първо, защото управляваме много по-активно самите изплащания. Господин Депре, ако нямаше това, щеше да има много по-високи пикове и по- по-големи спадове. Ако не предприемем тези мерки, представете ли си къде щехме да бъдем? Тоест просто се съкрати разстоянието между пика и спада. Просто защото предприемаме мерки. И най-вече, защото ние, но най-вече вие а, е, намалихте тази а, е, липса на, с 5 милиарда. Сега, е, за изплащанията ще се увеличат. Може би не съм се изразила добре, но в тази година сме на дъното. С 5 милиарда успяхме да направим един плавен преход и сега ще е, насочиме нови средства, защото ще, е, ще въведем новия механизъм. Така наистина през 2016 година ще стигнем до едно приемливо ниво. Сега, най-трудният въпрос. Какво да направим, за да избегнем спадовете и пиковете? Е, трябва да бъда много откровенна с вас. Ако не променим МФР, няма да променим нещата. Сега разбира се, това е една много сериозна дискусия, която може би трябва да започне още при е, средносрочния преглед на МФР. А вие предложихте пре, е, препокриване или пре застъпване на програмите. Ами, да, защо не? Тъп? Прави сте. Но това, за това трябва да се промени цялата МФР. Т.е. да намериме техника за управление на средството, също временно да прилагаме една дисциплина, която за сега на практика не съществува и не се, не се прилага. Говорим за приоритети, да. Добре. Но това са положителните приоритети, а отрицателните приоритети? В крайна сметка си всичко, всичко може да се разглежда относително. И когато започнем да говорим за отрицателни приоритети, то тогава самото, самите разговори зациклят. Така че, след като имаме по-малко средства, отколкото са необходими, трябва да има приоритети. А как да управляваме инструментите за приоритети? за е, определяне на приоритетите. Ами когато нямаме резултати, трябва да имаме смелостта, коража да прекратиме дадена програма и да пренасочиме средствата към програма, която ще даде положителни резултати. Колкото до бъдещето на МФР, мисля, че трябва да започнем с средносрочния преглед, за да постигнем наистина някакъв резултат. И а, трети отговор или трети коментар. Можем ли да подобриме методологията? Да, разбира се, че можем и ще продължаваме да подобряваме методологията до и, до, и до сега прогнозите ни бяха доста точни. Мал... Е, разбира се, че разполагаме с данни, но можем ли да работим по-добре? Разбира се, че можеме, защото в, в крайна сметка имаме един а, бюджет, който е много по-свит и много повече плащания. Така че трябва, трябва, трябва, да, трябва да намериме методологията и продължаваме да работим по нея. Сега не можех в а, е, този доклад или в това изказване да включа прогнози, които не почиваха на надежни данни или спекулации. Сега беше, беше попитано, можем ли да прогнозираме за, е, достатъчно добре, за да можем да, да правиме предвиждания за по-дълъг период от време. Да, по това трябва да се работи още. Аз съм уверена, че наистина извлекахме много полуки от тези две последни много трудни години, през които минахме. И това, което предприемаме, мисля, че е добре за имиджа на Европейския съюз и трябва да продължиме мисля, че госпожа Гардия Сабал е, каза, че не трябва да, да изпадаме вече в състояние, в което да сме задължени да плащаме глоби или лихви че това, защото това е един много лош сигнал, който отправяме към гражданите. Да, това ще стане с, наистина с развитие на инструментите, които разполагаме. Много можем още да направиме. Ние сме, е, очакваме е, предложения и е, така идеи как бихме могли да работиме по-добре ще продължиме да бъдем много открити, много ясни, много е, честно ще докладваме и ще, е, от, ще казваме какво може да се направи наистина, за да се подобрат нещата. Благодаря, госпожо заместник председател. Е, благодаря за вашата така лична инициативност е, и вашата упоритост за постигане на резултати четири неща. Е, държавите членки ще получат обратно 1 милиард и 500 хиляди, а на нас ни липсват средства. Второ, има напредък, е, има еволюция в прогнозите и при активното управление на наличните средства. Благодаря ви за това. Поздравявам ви. Трето. Е, спадовете и пиковете. Това е една, това са тенденции, които трябва да обсъдиме, как да неутрализираме, как да избегнем подобни е, скокове в, в е, момента, в който искаме да осъществим плана Юнкер. Е, а, на практика губим 21 милиарда и Прогнозите върват в правилна посока, но ние ви приканваме да извършите предвиждания за 2017, 18, 19 и след като се направят предвижданията да се изработи план за погасяване на дълговете. За сега това не е направено. Така че е, желая ви е, много, много е, кураж и упорство, госпожо заместник председател. Bien, mes chers collègues, nous avons ainsi... Така, скъпи колеги, приключихме с точката, свързана с план за непогасените фактури или плащания. Координаторите ще продължат по-нататък. Сега продължаваме с точките от дневния ред. Точка 7. Така че. точка 7 на дневния ред. Казва председателя, т.е смесеното финансиране. Смесеното финансиране означава средства от Европейския съюз, средства от е, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за развитие, в света, международната, Международния валутен фонд и други средства, които се обединяват за финансиране на даден проект. Днес за пръв път ще обсъдиме работата на платформата, която смесва средствата. Това е една платформа, която бе създадена по искане на парламента през 2012 година, Комисията по бюджета и Комисията по развитие са е, наблюдатели на работата на тази платформа. По също така поканихме представители на комисията по бюджетен контрол, тъй като тя днес ще, ще приеме становището на комисията по развитие за плана за развитие. Докладчик по този доклад е господин Гърин. Днес сред нас са, са представителите на комисията ръководителя на единица ЕКФИН за координиране работата на комисията с различните финансови институции, както и ръководител в DG DEFCO. Това са двамата експерти, които ще ни представят състоянието на нещата. След това ще можете да им зададете въпроси, на които те ще отговорят и господин Кепа Плайс. Имате думата. Thank you, chair, and, um, thank you for the... Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви представя платформата на Европейския съюз за смесено финансиране. Искам да ви представя най-вече доклада на политическата група, който бе прият миналата година. Като въведение, искам да кажа, че говорим за смесено финансиране. Винаги, когато е, е, финансираме външни мероприятия за Съюза, е, с участието на международни институции, като Франсес, ЕФД, Конрад Аденауър фундацията, Европейската банка за развитие и така нататък. Например, различни проекти за възобновяема енергия в развиващите се страни, Такива проекти се подкрепят. Поте по принцип има разлики между различните проекти, но инвестицията може да дойде от различни източници мога, може да се чрез е, финанс, това финансиране може да се намали риска за кредиторите. Това са нашите цели. Това са доста по принцип сложни инструменти. Много е трудно да се намери правилната структура на помощта от страна на Европейския съюз, защото ние не даваме само а, безвъзмезна помощ, а, а комбинираме помощта си с, както казах, е, допълнителни инструменти. Какви са нашите цели? има финансови цели, а именно да се мобилизират публични и частни ресурси, не финансови цели, а именно по-добра, по-устойчиво провеждане на е, проектите. Има някои е, видове проекти, като например е, кредитни гаранции, е, които имат за цел да улеснат кредитите за малките и средни предприятия. Това са така се подкрепят проекти, които не могат лесно да получат безвъзмезно подпомагане. И това е единствения начин за подобно финансиране на малки проекти. Е, освен това имаме политически цели, а именно в областите на е, устойчивото развитие и на промените в климата. И на следващо място имаме целта да има по-голяма видимост на европейско равнище на нашата дейност. Тук виждате един преглед на нашата дейност. Насочили сме усилията си в, към КТБ страните, а КТБ страните. Имаме амбицията да покрием всички приоритетни развойни области. Тук виждате приоритетните области и съответните инструменти за Африка, например фонда на попечителите за Африка. Имаме обаче и по-малки инструменти, насочени към Латинска Америка, Централна Азия, Азия и Тихоокеанския регион. Виждате цифрите тук. Това са цифрите от миналата многогодишна програма. Настоящите, актуалните данни са все още доста а, индикативни. Например, имаме 1 милиард в инструмента за гъвкавост за 7 годишен период – като естествено тези средства могат да бъдат допълнени от двустранните споразумения за подкрепа. Е, какво обаче показват тези цифри? Ние говорим тук за един нишов пазар. Е, става дума за 7 годишен период с бюджет от 7, 70 милиарда. Виждаме, че средствата са, значи... не са огромни, но са все пак значителни. И може да се каже, че те са насочени е, и не само извън Европа, а и към Европа, защото смесено финансиране има и за а, плана на Юнкер за възстановяване на економиката. Така че смесеното финансиране е важен инструмент. Вече казах, прилагане на фондовете се случва с международни институции. Има допълнителни ползи от смесеното финансиране, а именно укрепване на сътрудничеството между различни заинтересовани страни, което е също изключително важно. Тук виждате преглед на секторите, които са обхванати от смесеното финансиране. Е, една област е енергетиката. Типични проекти тук генерират парични потоци и помагат на, на тези проекти да бъдат приложени, като целта е да осигурят сравнително ниски цени за потребителите. На следващо място инфраструктура, транспорт. Целта е да се развият е, функциониращи системи, в които малките и средни предприятия в развиващите се економики да получат шанс за оцеляване и добро функциониране информационните и, и информационните технологии, това е другия, друг сектор за смесеното финансиране. Има възможност за директни инвестиции, за субсидии. Това е за проекти за регионално развитие. Е, такива проекти се прилагат в страни, където има нужда от е, допълнителна помощ на регионално равнище. Предлагаме гаранции за инвеститорите в тези проекти, защото смятаме, че в е, подобни проекти, а именно предлагайки рисков капитал, има голям потенциал. На този фон, който обрисувах за целите и инструментите, по желание на парламента и съвета, комисията създаде експертна група, която се занимава с смесеното финансиране и която намира начини да хармонизира процедурите за финансиране. Платформата се състои от политическата група, в която се взимат основните решения. Там има представители на държавите членки, комисията и външната служба на Европейския съюз. Има представители и на парламента като наблюдатели. а моят колега ще говори за групата за управление. Там също има представители на основните институции. В тази група се правят технически а, предложения за смесеното финансиране. Платформата Целта е да се подобри качеството на смесеното финансиране, да се хармонизират основните принципи, да се идентифицират регионалните инструменти и да се популяризират добрите практики между различните финансови институции и заинтересовани страни. Както казах, това е нишов пазар и фокусът пада върху специфични сектори, които споменах преди малко. Винаги гледаме да има и съгласуваност с други европейски политики. Сега давам думата на моя колега. Здравейте всички! Аз ще допълня с информация за структурата на платформата. Е, тя бе създадена и е, като политическа група с основна цел да даде насоки за информацията. По-голямата информация бе подадена от групата експерти по техническите въпроси, а тук става дума основно за възможностите за изпълнение на дейностите в рамките на очертаните рамки. Техническата група се посвети на различни хоризонтални въпроси, ще спомена след малко по-конкретно, на срещата на политическата и техническата група се проведе едновременно с това адхок консултатив, срещи за консултации с представители на частния сектор, неправителствения сектор с цел по-широка консултация. Това, което направихме през последните две и половина години е следното. Проведохме 6 заседания на политическата група от декември 2012 до края на до декември миналата година. Четири семинари по различни въпроси, да речем промени в климата, устойчивост на развитието, което е много важно и освен това кръгла маса, на която поканихме и различните агенции, за да обсъдим възможностите за взаимодействие в условията на по-добро сътрудничество с частния сектор проведохме едно обучение за членовете на политическата група, за да им разясним по някои е, политически инструменти, като гаранционни схеми и така нататък. И проведохме четири заседания с представители на неправителствения сектор. Основната работа бе свършена от техническите групи през последните две години, е, година и половина се проведоха седем заседания на технически групи по различни въпроси, започвайки от е, преглед на подобни дейности от миналото и възможности за подобряване на дейността, например работа по критериите за оценка на резултатите и така нататък. В третото заседание разгледахме различни процеси процеси, както и преразглеждане на това, което наричаме формуляр за кандидатстване, когато се предлагат различни проекти. Обсъдихме представянето на различни финансови инструменти, след това въпроси за сключване на договори и мониторинг с работа с финансовите институции, организацията на финансиране в частния сектор и накрая което бе наистина в края на миналата година, финансиране на проекти в областта на промените на климата. Всички тези групи изготвиха доклади, които бяха изпратени на политическата група за разглеждане и приемане. На, тази, на този слайд виждате са в съвсем сбит вид основните постижения, които реализирахме в рамките на платформата. В ляво е, е въпросната преразгледана форма или формуляр за кандидатстване с допълнителна информация. Това е свързано с указания, с много точни данни, какво следва да се постави тук в рамките на предложението. И освен това, указание за по-нататъчно използване на финансовите инструменти след това техническа оценка на проекта, което да става стандартизирано и в съответствие с, с, с рамката за оценяване на стандартни резултати, стандартната рамка за оценяване на резултати, която използваме в нашата генерална дирекция за всякакви проекти. Така, реализираме одобрението на подобряване на проектите чрез по-кратко време, оценките на финансовите инструменти, е, както и в условия на подобрена отчетност, прозрачност и ефективност. И накрая съвсем накратко информация за финансовите инструменти различните е, вече посочени инструменти бяха обсъдени в работните групи. Една е, едни от резултатите вече бе установена възможност за по-широко използване в условията на инфраструктурите и улесняване на работата и кандидатстване на малки и средни предприятия и специално за селско-стопански проекти с акцент върху Африка, където има много какво още да се направи. Е, имаме определени средства за следващите три години е, използваме е, възможността да работим в различни области и трябва ясно да се посочи в формуляра за кандидатстване за какво служи проекта. Определили сме и някои основни принципи. Разбира се и въпроса за отговорността в определени случаи, което е много важно. Какво правим в момента? Вече сме пристъпили към осъществяване. Политическата група се събра за последен път в края на миналата година. Следващата предстои през септември и парламента ще бъде надлежно информиран в рамките на своите сесии. Благодаря. Благодаря, господа, за това много ясно изложение, така по-добре разбираме какво може да се направи с а, ограничени средства, но като се а, използва механизма на леверидж. Сега ще дам първо думата на госпожа Гордия Забал, тъй като тя е докладчик, но мисля, че тя в момента обсъжда с господин Фернандес нещо, по и по-специално е Европейския фонд за стратегически инвестиции. Давам думата на господин Рубик в такъв случай. Äh, Благодаря. Благодаря и за много интересния доклад. В нашата комисия ще предстои още едно изслушване за финансиране на малки и средни предприятия. Тук политиката на развитие игра изключително голяма роля, защото помощта за самопомощ може да даде много добри резултати в тази област. Имаме, осъществяваме широко съфинансиране и не чрез НПО, като повечето от тях работят е чудесно. Много сме доволни от работата им, но има в някои немногобройни области проблем на съответствието. Там трябва да следим финансирането в под линия на тези инструменти да не става чрез офшорни е, е, дружества или такива, които ползват е, некоректни данъчни облегчения. Комисията вече има задачата да следи кой се крие зад организацията, защото за нас е важно средствата да отидат и да стигнат там, за където са предназначени и там да доведат до резултат. С което стигам до втората ни точка. Взаимодействието между малките предприятия води до по-голям напредък в областта на знанието. Е, често големите концерни финансират от чисто финансови съображения. Мисля, че специално взаимодействието на малки и средни предприятия в развиващи се страни и наши тук в Европа може да доведе до съответни много добри резултати. Проблема е, че европейските фирми не разполагат с ликвидни средства и с финанси за това. За това се надявам, чрез мерките предлагани от Европейската комисия, да, да получат подкрепа фирмите, които с, е, нямат ликвидни средства, за да е, финансират авансово. Нека да помислим е, при първия избор, от, независимо от това какъв вид на проекти ще изберем, след това да се обяви търк за производство. И тогава да се помисли за авансово финансиране от комисията така че семейни фирми, малки и средни фирми да могат да се справят финансово. Нуждаем се от баланс между крупните международни концерни и малки и е, средни предприятия. Това според нас е особено важно. Благодаря, госпора Грасле. Благодаря. Аз съжалявам, че Сметната палата не е тук, защото специалният доклад на Сметната палата е много интересен за тези смесени инструменти. Е, там се казва, че е, такива програми имат, преследват други цели от е, политическите цели и развойни цели. Т.е. тук се гледа финансови аспект, а не толкова политически аспект. Т.е. беше т.е. много е важно участието на неполитически заинтересовани лица. Т.е. в крайна сметка този, който има пари, той получава парите. Ние не, не подкрепяме най-бедните от бедните или нуждаещите се, а даваме на хора, е, проект, е, на хора пари, които така и така имат е, пари за провеждане на проектите. Просто трябва да знаем какво правим с тези инструменти. Както казва и госпожа Холмайер, наистина не, не, не подкрепяме тези, които трябва. Жалко е, че имаме толкова малко време за дебат. Благодаря, госпожа Гресли. Не виждам друг желаящ да вземе думата. Аз лично бих искал да кажа, че начина по който ни бе представена тази платформа някак си ме успокоява. Преди няколко седмици бях в Украина заедно с а, други членове на комисията по бюджета. И наистина се бях а, така смутен от а, трудностите, които се изпитват при координиране на действията. Кой е лидера, кой е водещия? Нашите екипи не могат да го направят някакси в Украина. По принцип правителството би трябвало да бъде координатора, но украинското правителство не е в състояние в момента да извършва тази координационна дейност и е, е някак си като че ли всеки дърпа черката към себе си, как се координират е, нещата между отделните държави членки и питам се, нямате ли понякога трудности да координирате действията между Брюксел и е, нещата на, и е, действията на, на место. Аз да не говорим, че организационната схема ми се вижда доста сложна и неразбираема. Така че е, би трябвало все пак да се намери е, максимално ефективното организиране на действията. Мисля, че това е също един въпрос, който трябва да си зададем. И така, господа, много ви моля да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Е, много, много кратко. Напротив, колкото сте по сбити, толкова по-добре, а ще можем да продължим нашите разговори и друг път. Първо, първо, по въпроса за малките и средни предприятия. Напълно сме съгласни, те са важен компонент, наистина важен компонент от развитието и, и важен компонент на економиката за развитие. За нас те играят важна роля в развитието. Тук сме напълно съгласни. Това беше лесния въпрос. Сега към по-трудните. Ние не бива да забравяме, като казваме не насочваме фондовете към най-бедните. Ние търсиме ниши в тези случаи. Тези инструменти са насочени към конкретни типове проекти и въпреки това ние ги смятаме за много важни и благодарение на мултипликативния ефект те могат да бъдат много важни. Не е лесно, виждате, че сме създали тази платформа да се под подготвят и изберат проектите. Това е наистина много сериозна задача и за това е създадена тази платформа а координацията, да, това е наистина една допълнителна полза. Различни участници е, са, са привлечени към участие. Украина е само един от случаите, но разбира се, координацията е важна навсякъде. И още една полза е осъществяването на тясно сътрудничество между различните участници в платформата. Не, че е лесно. Вторият представител на комисията по въпроса за работата и подкрепата на малки и средни предприятия от Европа. Нека да кажа, че ние сме в процес да работим с финансови институции, е, институции, които работят с, които са вид насърчителни банки, работещи с малки и средни предприятия. И в Австрия, и във Франция има такива и навсякъде. Така че мисля, че работим точно в вашата, в посоката спомената от вас. По другия въпрос въпросите за данъците. Ние наистина държим нашата и включително нашата дирекция данъци, генерална дирекция таксот, проверява нарочно кой стои за съответните проекти. Това е изключително важно и поддържаме тясна връзка с финансовите институти, за да развием най-добри практики е, Друг важен момент за вас а, по отношение на Сметната палата, а, те вър... изпълняват своите задачи. Ние вече чуи слушахме техни коментари. Например, разглеждайки формулярите за кандидатстване, ние се съобразихме до голяма степен с техни препоръки. А, припомня и казаното преди време от господин Пингстън. Всички направени предложения са важни за нас. Ние в момента сме в процес на работа да отразим това в платформата. Някои скоро ще приключат. И Сметната палата обърна внимание, че всички проекти, които са наистина важни, следва да бъдат утвърдени от платформата, но в някои случай в Сметната палата имаше съмнение дали съответния грант, който е предоставен, е, е достатъчно основание за подписване на гаранция. Не, че винаги сме съгласни с това становище, но разбираме, разглеждаме въпроса, ще търсим начини за подобряване. За координацията, може би ще е интересно да чуете, че във формуляра за кандидат средства. Ние изискваме от финансовите институти винаги да посочват с кого са контактували от Европейската делегацията на Европейската комисия в подготовката на проекта и документите. Така че имаме тясна връзка с нашата делегация на Европейската комисия и разбира се тясна връзка между нашите колеги от тукашните дирекции, така да се каже, генералния штаб, главната квартира и хората по места. Всичко това ние правим с цел да постигнем по-единен подход от Европейския съюз с цел да предоставим по-добра помощ. Благодаря, господа. Благодаря ви. А сега ще гласуваме Bien. И така. Готови ли сме? Cela, И така ще гласуваме доклада на господин Депре. Става дума функция 1, бюджета на парламента за 2016. Господин Депре иска думата. Uh, oui, avant... Да, да, господин председател, преди да гласуваме, смятам, че трябва да обясна на колегите. Какви са резултатите от постигнатото вчера споразумение по време на помирението между нашата комисия, нашата делегация и бюрото на Европейския парламент. Първо искам да благодаря на всички колеги, които за тук свършената работа, както и на всички колеги, които участваха в делегацията, тъй като е, всички бяхме много солидарни. Нещата хич не бяха прости. Трябваше да, про, да проведеме три заседания, за да постигнем споразумение. Сега, нека ви кажа какво постигнахме. Първо, установихме, че е, бюджета на парламента не трябва да надхвърля 20% от административните разходи на Съюза. Постигнахме. Второ, разгра... раз... разграничаване между текущите разходи и изключ... изключителните разходи и по-специално и инвестиции в областта на сигурност и киберсигурност. Постигнахме. Трето, обикновения бюджет не трябваше да надхвърля 1,6% спрямо 2015 година, постигнато. Същевременно е, се, се споразумяхме с делегацията на съвета от, относно 15 милиона евро за 2016 година. Така че трябва да се сега да спомена няколко по-сложни проблеми. Имаше спор между нас и бюрото относно спестяванията, економиите, които трябва да постигнем. Ние е, наложихме нашата цифра 11 милиона и 822 хиляди евро. Сега, първо, що се отнася за разходи за секретарията, преди това се наричаше е, обещетение за секретарията. Едно време се смяташе, че е, депутатите просто ги получават и си правят каквото искат с тези пари. А не е така. Така че бюрото. Знаете, че, че след, след, след днес нашето гласуване ще бъде само индикативно, защото чак в Страсбург ще гласуваме окончателно, след като обаче и бюрото е приело споразумението. Така, сега, значи, колкото казах, разходите за секретарят от 1 януари 2016 година 1500 евро ще бъдат а, е, предоставени допълнително, но това увеличение ще, ще бъде ефективно Чака когато се постигне споразумение относно а, е, статута на местните асистенти, защото там има е, доста спорни въпроси и беше много сложно и деликатно обсъждане, чувствителен проблем. Що се отнася до допъл... допълнителните работни места, приехме е, предлож... предложението на генералния секретар за намаляване на 59 работни места, 57 се съкръщават, две се прехвърлят в комисията, като обаче ще бъдат наети 25 души за вътрешната а, сигурност, т.е. сигурността е интернализирана вече. А, и по, по, по този а, повод е необходимо да наемеме хора за допълнителен контрол и проверки на изходните и входни пунктове. Значи 20 поста се искат също така за секретариатите на комисиите и а, а, също така за онези, които ще провеждат контрола, свързан с а, местните асистенти. Защото ако искаме нещата да върват добре, трябва да има кой да прави проверките и контроли. Също така инфлационния индекс, не знаем все още как, какъв ще бъде той. Цел, целта е да избегнеме, да речеме, инф, инфлация в обяснения на вотовете и е, въпросите, които могат да се зададат по време на парламентарния контрол, но това ще, ще видим по-късно. Като цяло, господин е, председател, това споразумение отговаря и е постигнало нашите очаквания. Като цяло, макар и да не сме абсолютно е, доволни и задоволени, но бих ви приканял да подкрепите казаното от нас и съответно да подкрепите резултатите. Господин Депре, двата основни двете основни цели, 15 милиона и 1,6 са постигнаха. Благодаря за подробностите и за подробните обяснения. А сега нека да минем към е, измененията. Госпожа Гресле, бих искала да, да да кажа, че има е, параграф 24, нещо невярно. Там се казва, че един 1 е, милиард и 800, един милион и 800 хиляди евро са спестени с тези 57 места. Не, аз това не е вярно. Трябва да трябва да кажа, че, че, че след а, трансферите на постовете, чак тогава постигнахме специално, защото около 30 работни места бяха трансферирани. Така че много а, моля докладчика да направи едно техническо, да една техническа поправка, да каже, че е, е, чрез трансфер на постовете или промяна на, на съответния пост, защото е, просто трябва да бъдем точни и подробни, да не е, предоставяме невярна информация. Щом е техническа поправка, няма нужда да я гласуваме. Така, параграф 1а. Изменение номер 1. Докладчика е за. Кой е за? против, въздържали се, приемат се. Изменение 5.1а. Докладчика е за, кой е за, против. Поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6, Едно Б. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. Докладчика е за. Против. Въздържали се. Приемат се. Седмо изменение отпада. Осмо всъщност е включено в компромис А или е поне съвместимо. Осмо изменение. Докладчик е за. Кой е за? Против. Е прове. О параграф 2 а амандмент. 2 А, 9 за, против, въздържали се, Отхвърля. И десето изменение. Докладчика е за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. Докладчика е против. За, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема 12 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 13. Докладчика е против за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. Изменени. Докладчика е за, против, въздържали се, приема се. 14. Докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5, изменение 16, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 изменение. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 параграф 6. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласувам 18 изменения. Край на гласуването. Приема се. 19 изменение. Докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, изменение 20, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 8.21 докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приемат. 22 параграф 8 докладчика е против, кой е. А, 21, извинете, казва председателят. Да, да, то, то отпада. Да, извинете, казва председателят. 22 и 23 изменение отпадат, тъй като 21 е било прието. 24 изменение, параграф 9. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 изменение. Докладчика е за против, въздържали се, приема се. Параграф 10 26 изменение, докладчика е против, за против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис Б, докладчика е за, за против, въздържали се, приема се. Компромис С, Докладчика е за. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, изменение 34, оттегля се, казва председателя. Оттегля ли се, казва председателя? Параграф 11, изменение 2. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10а, изменение 35, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение, докладчика е против, за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37 измина и отпада. 38. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 13. Изменение 39 и 40 идентични. Докладчика е за. За, против. Въздържали се. Приема се. 41. Докладчика е против. Не, всъщност, то отпада, казва председателят. Следващото изменение също отпада. Не с първата част трябва да се гласува за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13а, изменение 43, докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 параграф, 44-то изменение, докладчик е против, за, против въздържали се, приема се. 45-то докладчикът е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то изменение, докладчикът е против, за, против. Добре, да проверим. Става дума за 46-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 отпада. Не, 47. Докладчика е за, за, против. Не е ясно. Нека да проверим. Моля, гласувайте. 47. Край на гласуването. Приема се. 48 е оттеглено. 49-то. Докладчика е против. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 Б. Изменение 50. Докладчика е против. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. Първа част, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14 се, изменение 51 докладчика е за. За, против. Въздържали се, приема се. 52 в параграф 15 е, и 53 идентични. Докладчика е против, за, против. Въздържали се, отхвърлят се. Компромис е. Докладчика е за, за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 16. Изменение. Oui. Paragraphe 17, amendement 55. Qui est pour Avis favorable du rapporteur. За. Докладчика е за. Против. Приема. Амендмент 56. Изменение 56, параграф 17. Докладчиката е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 57. Докладчиката е против, за, против. Господин Рубих, мисля, че това вече е включено. Да, тук имаме устно изменение. And encryption гласи текста, предложен устно от господин Рубик. Да. Е, докладчикът е против. Кой е за? Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Преустановете гласуването. Отхвърля се с 16, 16 срещу 15 гласа. Параграф 18а, изменение 58. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 19.59. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19. А изменение 60. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте, моля. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 20а параграф. Ново изменение 61 в две части. Докладчикът е против. Е, ще гласуваме за, за е, пър, първата част. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Мисля, че се приема. Втората част. За. Против. Мисля, че бе отхвърлен. Параграф 21а. Нов текст. Е, вижда, разбирам, че от залата искат проверка чрез електронно гласуване. Втората част от изменение 61 бе втората част, така ли? Да, господин Рибих ще следи. Искате думата или просто искате да поемете контрол? Добре, моля гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се втората част. Параграф 21 Изменение 3. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 21, изменение 62. Докладчиката е против, за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 21А, 63. Докладчиката е против, за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. в две части. Първа част докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Първа част се приема, втора част докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 22, изменени 64, не от Пада 22А, 65-то изменение в две части. Докладчикът е против, гласуваме в две части. Първа част за, против. Не е ясно, нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. А, равен брой гласове. Значи се отхвърля. Не чува се глас от залата, че едно от устройствата не е гласувано. Добре, прегласуваме, казва председателят. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Сега действа техниката, надявам се. Аха! Странен резултат. Така, гласуваме втората част. Втората част Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. Параграф 22, изменение 66, пак в две части. Първа част, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 67 в две части. Първа част докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част докладчиката е за. Кой е за? Против. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се параграф 2369. Докладчиката за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 69-то изменение. Докладчикът е за. Против. Въздържали се. Приема се изменение. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, параграф 24. Докладчикът е против. Господин Рибих. По този въпрос казахме, че е технически въпрос. Трябва да се изясни каква е сумата, за която говорим, не мисля, че подлежи на гласуване. Това е чисто технически детайл. Нека докладчика разреши. Така, параграф 25. Устно изменение от докладчика. Той е съгласен. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 25, изменение 72, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Параграф 26, изменение 74, докладчиката против, вие за, против, въздържали се. Отхвърля се 75, докладчиката за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис гелатинско в две части. Първа част, докладчиката за. Кой е за първа част? Против. Въздържали се. Приема се втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминавам направо към компромис хаш. Компромис хаш с устно изменение. Was approach, so far and how it. Докладчиката за кой е за? Против. Въздържали се. Приема се компромис ХАШ с устно изменение. Параграф 27а. Изменение 87. Минаваме на параграф 27. Докладчикът е против следващото изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27c изменение 83 е, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 28. Изменение 84. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение С. Изменение 1. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се съображение Д, изменение 2, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се и съображение ДА, изменение 3, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, приема се. Съображение Е, изменение 4. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И вече Господин докладчик, по параграф 27 да имаме, не е необходимо да гласуваме, нека да имаме индикативно гласуване, защото за окончателното гласуване ще имаме извънредно заседание в Страсбург, но нека да се ориентираме до каква степен а, имам подкрепа и как, какви са шансовете да минем към бюрото. Добре, нека искаме индикативен вод. Добре, за индикативния вод. Моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Преустановете гласуването. Ето 24 за 7 против, двама въздържали се. Ето и резултата от индикативния вод. Voilà. Това е. Je vais maintenant donner la parole. Сега давам думата на госпожа Гардия Завал. Не, тя каза просто да гласуваме. Гласуваме. Изменение едно. Докладчика е за, да, за, против, въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият доклад по именно. Моля, гласувайте. Alors. <laughs> On reprend. Le scrutin est ouvert. моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 глас за и един въздържал. Нито е, нямаме нито един глас против. Sur le rapport сега, доклада на господин Денано. А бон? On me dit qu'il y a eu une... Казва, че има проблем, някакъв технически проблем, така че трябва да прегласуваме доклада на госпожа Ейдер Рубиал. Моля, гласувайте. Le scrutin е клю. Край на гласуване. Бон. Апробацион. Единодушие. 30 гласа. За. Сега минаваме към доклада на господин Дънанов. Alors, au paragraphe... Euh, параграф 1, изменение 1, докладчикът е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, параграф 1, докладчик е за, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И така отпада изменение номер 2. И четвърто изменение е включено. Изменение трето, параграф 1. За против. Нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 против и 15 за. Сега, пето изменение. Докладчика е за, за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 2. Докладчика е за, кой е за, против въздържали се, приема се. Изменение номер 13, параграф 3, докладчика е за, кой е за, против. Не е ясно, така че моля, гласувайте поименно. Става дума за изменение 13 в параграф номер 3. 3. Докладчика е за. Моля, гласувайте. 12 казват от залата, 13 казва председателят. Не, 13, защото другите отпаднаха, казва председателят. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за и 2 против. Параграф 3. Изменение 14. За против. Въздържали се. Отхвърля се. 3А. 15 изменение докладчика е за, за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 3 Докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. 21, параграф 4.1, за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Компромис номер 5. А, извинете, изменение 24 на господин Бъге. Кой е за? Против? Не е ясно, така че нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 5. тук е за, за, против. Въздържали се. Приема се. 30 изменения на докладчик. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис за против, въздържали се, приема се. Параграф 7, изменение 7, две части. Да, господин Тарлов. Съжалявам, че ви прекъсвам, но струва ми се, че тук има някакво недоразумение, свързано с компромиса. Искаме разделно гласуване. Искаме колегата Бъге да разбере, че всъщност не гласуваме против втората част. Надявам се, че ме разбрахте. Bien, mais nous sommes Да, но преди това трябва да гласуваме компромиса, господин Тървалс. Първа част на компромиса, кой е за? Против. Въздържали се. Първата част е приета, втора част. За. Против. Втората част е отхвърлена. От параграф 7. Сега параграф 7 седми, изменение 37, докладчика е против. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 отпада. Госпожа Тома. Извинете, но 34 и 36 се казва, че ако е прият е, компромис 7, но ние приехме само половината компромис. Така че трябва да се провери. Парти. Нали приехме само една част? Приехме само първата част от седмо. Чето. Mais euh, il semble que ce ne soit pas, ce ne soit pas compatible avec le, има противоречие с а, е, компромиса. Значи има несъвпадение с първата част. 37 докладчик е против. 37 кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 33-то отпадна. 35-то изменение. Господин Торвал, искате да гласуваме е, отделно първата и втората част, нали, господин Парлов? Така, първата част. Но е, първата част, доколкото разбираме, е отпаднала. Си, puisque la deuxième, puisque la deuxième partie тъй като втората част от компромис 7 отпадна, в такъв случай и първата част тук отпада. Така че всъщност гласуваме само втората част кой, за, и докладчика е против. Значи втора част. Кой е за? Против. Нека да провериме поименно. именно. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Втората част отпада. Компромис 8. Докладчика е за, кой е за? Против? Въздържали се? Компромис номер 8 е приета. Параграф 8 44 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 8Б, 45 изменение, кой е за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46-то докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме цялостният документ. Моля, гласувайте край на гласуването. Текста с измененията е прият с 23 гласа за 4 против и 5. въздържали се. А, аз трябва да си тръгна, но може би да приключим все пак преди това. Кой ще ни кой ще ме загласти, господин Варишан. Трябва да се сета с господин Валкери, за да подготвиме заседанието за Европейския фонд за стратегически инвестиции днес след обед. Е, приятно продължаване. Good luck. So we move now to the vote on the report on... А сега преминаваме към доклада на господин Гъренс. Първо изменение, параграф 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, прието. 2. За. Против. Въздържали се, прието е. Параграф 2. Изменение 3. За. Против въздържали се, прието е. Четвърто, на две части. Първата част за, против, въздържали се, нека проверим. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Четвърти параграф. Пето е изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. 4А. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 7 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 8 с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, прието е. Изменение 9 за, против, е, против, моля, въздържали се, прието е. И десето изменение за, против, мисля, че е отхвърлено, но нека, нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Прието е. 13 изменение за, против, въздържали се, прието е. Господин Тарант. Благодаря. Ние сме на 13-то изменение, нали? Искам да кажа, аз съм съгласен с устното изменение от господин Руйбех. Да majority от те да бъде заличено. Да, ние гласуваме именно това. За, против, прието е. Сега 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Приета. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Прието е. 17. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Прието е. 18-то. Госпожа Естевал, благодаря. Искам да предложа едно изменение. Да се заличи думата strong, силно. Е, това е. Кой е за? Кой е против? Приятел. Изменение 20 за против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. А сега гласуваме целият доклад. Гласуваме електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е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 Dear colleagues, on the next agenda item... За следващата точка от дневния ред. Това е точка 13. и за точка 14. Искате ли да кажете нещо? Да, имате думата. Започваме с проблем Европейският парламент в Европейския парламент има 6 колеги с увреждания и за това имат нужда от допълнителен сътрудник. За тази цел имаме нужда от 550 000 евро. Моля, да подкрепим този трансфер. Ще гласуваме електронно, моля, това предложение. Моля, гласувайте сега. Okay, we Okay, shall we repeat the vote? We start the... Е, значи, е, повтаряме, прегласуваме. Гласуваме отново. Моля, гласувайте сега за това предложение. Край на гласуването. Двайсет на едно. Следващото е Комитет на регионите 28 000 евро това е логично, свързане този трансфер с сътрудничеството между Европейския парламент и двете комитета. Става дума за а, прехвърляне, премествания. Сметна палата, първи трансфер 45 000, също логичен трансфер, защото става дума за персонални въпроси. Тук се смесва два бюджетна реда, става дума за наети работници на договор и обучение на, на млади хора. Тоест, втория трансфер е за 92 000 евро. Тук има малко нещо смешно. Става дума за е, трансфер средства за ресторанти и менза. Е, тоест, изчислено е времето за чакане за кафе, след което е взето решение да се ремонтира самата кафетерия, самото кафе. Може би трябва да се получим от колегите и да ремонтираме и нашето кафе. Просто беше тук нещо смешно и така. А, става дума за общо 92 000 евро. Моля да подкрепим тези трансфери, това го препоръчвам. Председателят сега нека Гласуваме и трите предложения заедно електронно, моля. Край на гласуването. Единайсет. Извинявайте, 18. 18 гласа за. Одобрено е. На последно място няма да говорим за сградата Жан Моне, е, трябва тук да се постигне споразумение между комисията и парламента. Аз и докладчика всяка ще се срещнем. Е, след 14 дена трябва да бъде вземе решение, трябва да се вземе решение. Ще помоля за отлагане от 14 дена. Може ли да се съгласим? пита председателят за гласуване на следващото заседание по този въпрос. Добре, благодаря. Е, точка разни. Няма. Добре, в такъв случай закривам заседанието. Следващото заседание на 6-7 май.